Ladies and gentlemen, after this very nice video, I have the... Уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам тук в Европейския парламент от името на председателя на Европейския парламент, господин Таяни, който ще ни приветства лично по-късно. Много се радвам да открия тази конференция на високо ниво. Преводът се извършва на 23 езика така че може да слушате и да се изказвате народния си език. И както много често в Европейския парламент, постигнахме равенство между половете в президиума. Председателят на Европейския парламент Яни заедно с съответните комисии в Европейския парламент са организатори на тази конференция в сътрудничество с Европейската комисия – Генерална дирекция морска политика. Приветствам тук двамата комисари, господин Кармен Вела и Карлос Моедеш, които ще присъстват с нас при откриването. Също времено много се радвам, че тук сред нас в президиума са представители на младото поколение. Имаме двама в президиума и много млади хора също така в самата зала. Приветствам също така учениците, учителите от европейските училища в Брюксел. Приветстваме ви, добре дошли, казваме на младите хора. This really shows that oceans and climate Знаем, че състоянието на океаните и като цяло на, природата и на климата са в центъра на вниманието на младите хора. И това е прекрасно. Разбира се, има много проблеми, които не можем да разгледаме, камо ли да решим в рамките на половин ден. Обаче ще направим каквото можем. Имаме най-различни оратори, които се занимават с опазването на околната среда от гледна точка на економиката, науката. Също така имаме представители на гражданското общество. Бих искала специално да приветствам госпожа Мария Даманакия, която беше комисар, отговарящ за рибната политика в Европейската комисия. Това е жената, която отговаря за провеждането на реформа в общата политика в областта на рибарството ще обсъдим най-различни теми в тематичните ни дискусии. Сред тях е устойчивата синя економика и там имаме представители и на някои нововъзникващи сектори, като добиване енергия от океана и производство на бълтачини от водорасли. Ние ще изслушаме кратки изявления. Уважаеми приятели, нямаме време за истинска пауза, но може би, ако намерите няколко минути, моля, вижте прекрасните изложби, които се намират от двете страни на пленарната зала. Вие ще видите, че програмата Коперник има силно измерение по света на моретата и също така ще видите друга изложба, посветена на моретата. И също така ще може да се срещнете с младите експерти, които right now, but we are the plenary. А, и вие ще чуете тяхно ясно послание, че проблемът на океания трябва да се обсъжда на улиците. Така че ние виждаме, че все повече стават важни проблемите, свързани с океаните и моретата, не на последно място и замърсяването им с пластмасови отпадъци. Видяхме големи инициативи, също така по-древномащабни инициативи, например почистване на бреговете, организирано от неправителствените организации. Според мен най-добре да се създаде специална комисия в Европейския парламент, която се занимава с всички въпроси, свързани с моретата. Това е една от моите мечти. И всъщност тази наша конференция стъпка в тази посока. Ние имаме една междудисциплинарна група, която се занимава с крайбрежните зони. И това стана платформа за обсъждане въпросите, свързани с морето това беше един форум, който обединява учените, експертите в различни области, представителите на гражданското общество, политиците така както го правим днес. Ние знаем, че 70% от повърхността на Земята е покрита с вода. Океаните са от жизнено важно значение. Те ни осигуряват вода и също така и кислорода. Също така океаните също така предоставят храна, енергия и много други ресурси, необходими за хората, включително океаните са и място за транспортиране на хора и стоки. Това е нещо, което е важно и за нас, европейците. Европа е свързана неразривно с океаните и моретата. Например, нашата брегова ивица е 7 пъти по-дълга, отколкото тази на САЩ. Е, e и Европейският съюз е водеща в изследванията, посветени на морето и ресурсите в морето. Но имаме нужда не само от повече научно-изследователска дейност – трябва да знаем повече и за дълбоководната околна среда. Трябва да извършваме по повече и по-новаторски изследвания. Трябва да обвържем науката с всекидневието на хората. Е, в Европейския парламент настояваме като пилотен проект да се започна дейност, която ние наричаме грамотност за моретата. Знаем, че ЮНЕСКО подготвя 10 годишнина, която ще бъде посветена на моретата и океаните. Европейската морска политика има дълга традиция. Европейския парламент, Европейската комисия обсъждат съвместно синята економика, морското териално и пространствено планиране, общата политика в областта на рибарството. Например, наскоро приехме директива за пластмасите с еднократна употреба. Всичко това е пряко свързано с моретата и трите институции, Европейския парламент, съвета и Европейската комисия, комисия и съветът е тук представен. До мен е представителката на съвета. И сега трябва, след като вече е прието законодателство на нивото на Европейския съюз, остава добре то да бъде изпълнено от държавите членки, което не винаги е, е лесно, както знаем. Младите хора се насочват все повече към професии, които са свързани с моретата и океаните, синята економика. Те участват в различни инициативи, например маршове за климата. Също така има млади новатори, които предлагат интересни проекти. Всичко това е много обещаващо. Трябва да се опираме върху това, което вече сме постигнали. Обедена съм, Трябват ни чисти океани и това трябва да бъде включено като приоритет в следващото издание на програмата Хоризонт Европа. И сега организираме този дебат за бъдещето на нашата планета в навечерят на изборите. Ние знаем, че океаните нямат граници, нямат избирателни райони, но аз мисля, че ще съгласите с мен и господин Кармено Вела ще съгласи с мен. Той сега вече е комисар, който отговаря по морската, за морската политика на Европейския съюз. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги, господин комисар, бивши комисари, държавен секретар, дами и господа. На първо място, сърдечно ви благодаря, че сме се събрали днес, за да обсъдим бъдещето на нашата синя планета. Както много европейци, и аз буквално израснах край морето. Най-скъпите ми спомени са свързани с а, а, лятото през детството ми. Чудесни спомени – за времето прекарано на брега. За съжаление, не може да се каже същото за океана. През те аз наблюдавах как натиска върху местните ресурси се увеличава. Разговарям с рибари и те се оплакват, че рибата намалява като резултат от изменението на климата, свръхриболова, замърсяването. Всичко това има своята цена. И то се случва и днес. Ето защо ние си даваме сметка, че зеленото и синьото трябва да вървят ръка за ръка. Откакто поех този пост преди около 5 години, работя опорито, за да излъча това послание. Трябва да работим в коалиция, за да защитим нашите морета и океани както у дома, така и в чужбина. Необходима е коалиция от лидери от стопанските среди, младите хора, които са загрижени за своето бъдеще и които някой ден ще наследят тази синя планета от нас. Ето защо се радвам, че днес залата е пълна, което говори за по-добрата по-доброто осъзнаване на ролята на моретата за нашия климат и економика, а също и за нашето собствено оцеляване. Горд съм също и с постиженията на Европейския съюз през последните 5 години. Първо, нашите правила ограничават еднократната пластмаса. Имаме ясни цели за рециклиране и в тази сфера Европейския съюз е на първо място по справяне с отпадъците. Заделили сме повече от 10% от нашата флота, които имат достъп до защитени зони. Всичко това допринася за постигане на добър екологичен статус на нашите океани. Имаме и а, рамковата директива за морския статус. На следващо място настояваме за устойчив риболов и това дава плодове вече. В много европейски страни рибарската дейност е в много добро състояние. Рибните запаси са постигнали устойчивост и са на ниво 59%, приръст от 53%. На четвърто място Определили сме новите е, сектори, които имат значение за морето. Например, е, енергия от е, морето, финансирането за морския сектор. Предстои и стартирането на стопански инициативи. Имаме платформа за сини инвестиции, която ще стартираме към края на годината. Накрая, през последните две години, инвестираме повече от 500 милиона за научно-изследователска дейност по моретата. Например, разглеждаме опасността от пластмасовите микрочастици, опасност не само за флората и фауната, но и за човешкото здраве. След малко ще чуем повече от колегата Карлос. Нашата амбиция не се ограничава единствено до европейските брегове. Готови сме да поемем отговорността в световен план – с удоволствие съобщавам, че а, наскоро излезе нашия доклад за напредъка по това, което сме направили за подобряване на управлението на океаните. В този доклад очертаваме нашите постижения, откакто поехме и приехме новата програма а, от 2016. В нея се съдържат 50 дейности, които предполагат международно сътрудничество. С тази програма се утвърждава международната репутация на Европа като надежден партньор и водеща сила, която предоставя техническа помощ за устойчиво управление на моретата и растеж. Например, заделили сме около 600 милиона евро за подкрепа на устойчиви рибарски дейности и аквакултура за изчистване на морските пътища, подобряване на инфраструктурата и морската сигурност в партньорски страни. Подпомагаме реформите в други държави за засилване борбата с незаконния риболов и за по-ефективна борба чрез системите за жълта, зелена и червена карта – Имаме партньорства с Канада и Китай, например. Сключихме а, ново споразумение за Северния ледовит океан за предотвратяване на незаконен риболов а, в тази зона. Борим се за устойчиви сини а, зони, не само по европейските брегове, но и в световен план. Това е важна инициатива за устойчиво финансиране. Скъпи колеги, дами и господа, преди изборите през 2012 съм убеден, че трябва да покажем на европейските граждани какво прави Европейския съюз за тях, за техните общности и бъдещи. Океанът е най-добрата отправна точка. В крайна сметка, както казва президента Юнкер, трябва да действаме с размах в по-големите проблеми. Нека да предадем това послание за начина по който Европейския съюз отстоява здравословната морска среда и се бори за нашите брегове в името на нашата синя планета и нашето бъдеще. Благодаря ви! Thank you very much. Много благодаря, Кармено. И сега давам думата на съвета. Знаете, че в Европейския съюз има три институции парламент, Европейската комисия и Европейския съвет. В момента Румъния председателства Европейския съвет. Наш гост е Ариана Петко. Тя е държавен секретар и министр на водите и горите в Румъния. Сега смятам, че повечето от вас ще имат нужда от превод, защото Ариана ще говори на румънски. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин госпожо председател, уважаеми господа комисари, дами и господа, скъпи гости. На първо място искам да благодаря на Европейския парламент и Европейската комисия за организирането на тази конференция на високо ниво. Тя е изключително важна в контекста на опитите на Европейския съюз да подобри положението на световно ниво с океаните. Знаете, че много дейности зависят от европейските мерки. Морската екосистема е голяма част от е, екосистемите на нашата планета. Те са източник на вода, е, храна и други ресурси за човечеството. По този начин, чрез създаването на устойчива заетост може да се премахне бедността. Океаните регулират климата на планетата. Ако всички ние се стремим към по-добро бъдеще, трябва да разберем идеята за устойчиви океани. Наше задължение е да спрем разрушаването на океанската среда трябва да направим основна част от нашите политики защитата на океаните. Румъния е убедена, че мерки за защита са изключително важни. За нас Черноморието не е само източник на ресурси, а и много ценна екосистема. То има ограничена връзка с Световния океан – и за това е още по-изложен на въздействието от човешката дейност. Е, милиони хора живеят по Черноморското крайбрежие. И за това за нас мерките за устойчив е, риболов и е, рибарско дело са много важни. Стремим се крайбрежните региони да извършват устойчиви дейности и по този начин да гарантират бъдещето си. Не можем да защитим океаните и водите без регионалния подход и без сътрудничество в рамките на Конвенцията за Черноморието против замърсяването. Ние сме страна по тази конвенция. Искам да подчертая, че морските отпадъци са сред най-големите проблеми, с които се сблъскваме в усилията си да опазим морската среда. Пластмасите и пластмасовите микрочастици са сред основните замърсявания на морската среда. Отпадъците, както на сушата, така и на морето, се управляват по много лош начин. Този проблем не се спира пред границите. Морските региони имат много различни характеристики и за да се справим с проблема, трябва да координираме дейностите си както на регионално, така и на глобално ниво. Регионалните морски конвенции са много важни за координирането на дейностите в морските океански е, среди. Ние предприемаме мерки за борба с е, отпадъците. Има 6 държави, които участват в Конвенцията за опазване на Черноморието. И ние сме предприели различни дейности. Има, например, е, процес на сертифициране за операторите, които събират и обезопасяват отпадъци. Пластмасови отпадъци няма да бъдат складирани или изгаряни, ще бъдат рециклирани. Съсредоточаваме усилията си върху предотвратяване на замърсяването, както и доброто управление на отпадъците. В тази посока ние подкрепяме партньорства и стимулираме разумното потребителско отношение. Опитваме се да се справим с този феномен на глобалното замърсяване с пластмаси. Той ще бъде на дневния ред на неформалният съвет на министрите на 20-21 май в Букурещ. Управлението на отпадъците и а, дейностите по крайбрежието са тема на много международни конференции и кампании за повишаване на осведомеността. Климатичните изменения също са допълнителен проблем за крайбрежните ивици. В Румъния има специален план за Черноморското крайбрежие. Предложили сме мерки за спиране на ерозията на крайбрежната ивица и управление на а, имотите по крайбрежието. В Румъния се намира и делтата на река Дунав. Тук също имаме стратегическа програма за управление на тази зона. Когато говорим за управлението на Дунав, ние се стремим да намалим замърсяването както на реката, така и на водите на Черно море. Ние се стремим към развиване на регионално сътрудничество и партньорство. Опитваме се по този начин да оптимизираме а, управлението а, въз основа на а, стратегията за морската среда. Всички бъдещи политики трябва да отчетат морската среда, за да може всички економически и социални политики да бъдат устойчиви и да спомогнат за приспособяването на хората към а, измененията на климата и да постигнат устойчиво управление на крайбрежията и морската среда. За да постигнем нашите цели за по-устойчиви е, океани и за по-устойчиво използване на морските ресурси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, Адриана. Аз мисля си, че това звучи много обещаващо. Поздравявам ви. Мисля си, че всичко, което ще направите, ще бъде добре за океаните и по-специално Черно море. Следващият ни оратор е Комисарът Карлос Моеда ще отговаря за научно-изследователската, научно-развойната дейност и иновациите. И в момента 5 милиарда са заделените средства за тази дейност, но мисля си, че е добре да има повече средства. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, обръщам се и към предишната ми колега, госпожа Даманаки. Аз седя там, къд... седя в кабинета, в който преди вие работехте. Виждам много млади хора в аудиторията и се обръщам към младите хора. Мисля си, че вашето поколение, младите хора, има такъв късмет. Вие сте поколението, което ще види прекрасни неща дължащи се на науката и технологията. Вие ще може да бъдете излекувани от болести, които за момента не са лечими. Вие ще видите огромен напредък и в компютърни технологии, но също така пред вас има много големи предизвикателства и в момента обсъждаме едно от най-големите предизвикателства пред вас. Мислех си за това как ще говоря с вас и как ще ви кажа, че след пет години работа като комисар, след като съм се срещал с министър-председатели, президенти, министри и други важни хора, и след пет години, още пет години, хората ще спомнят не за тези хора, а хора като вас. И един от хората, които ме вдъхновиха, е един много млад човек – Неговото име е Боен Слайд. Той е холандец. И когато той е бил на 16 години, представете си, на 16 години той пътува. Той е пътувал до бреговете на Средиземно море и видял много пластмаса, пластмасови отпадъци. Той беше ужасен. Той разбра, че нещо трябва да се направи. И това е разликата между вашето поколение и моето поколение. Разликата е, че вашето поколение го прави. Вашето поколение разбира своята роля. И това не е само да следвате, да получите работа, а да променяте нещата. Историята на вашето поколение, е историята на едно младо момче на 16 години, което си казва, трябва нещо да се направи, трябва да се почистят океани. И има хора, които му казват, но има технологии за това, има технологии за почистване на океанията. Но този човек, това младо момче им каза, не, не, трябва да се намери нова технология. И той изобрети технология, която използва теченията в морето и океаните, за да може пластмасовите отпадъци да бъдат премествани, да бъдат събирани по-лесно. Той успява в своята идея. Разбира се, имаше много скептицизъм от страна на други. Той сами имаше съмнение. Но мисля си, че тази история е много важна. Мисля си, че е много важно, че той си постави за цел да говори за този проблем и да го реши. И по този начин той накара всички да говорят за това. Когато гледаме назад, например, преди 15 години започнахме да осъзнаваме какъв е мащаба на проблема с изменението в климата. И сега, когато разглеждаме пластмасовите отпадъци в океаните, ние разбираме, че може би сме изостанали с 15-20 години. 8 милиона пластмаси изхвърляме всяка година в моретата. Но моите баби и дядовци са живели във времена, когато изобщо не е имало пластмаса. Така че сега има поколение хора, които дори не знаят, че някога се е живело без пластмаса. И сега се изхвърлят 8 милиона тона пластмаси в моретата. Това е равнозначно на това всеки един човек от човечество да изхвърля пет огромни турби пластмаси в морето. И наистина беше много важно, че хората се замисляха върху този проблем. И това е заслуга на вашето поколение. С децата ми. Тук в парламента ние често говорим за това как може да бъдат защитени данните на хората. Например, моите деца не разбираха защо е необходимо да се защитава данните. Но в един момент едно от децата ми се върна от училище и каза, татко, в YouTube има един човек, който казва, че Европейския съюз иска да събрани интернет просто разбрах, че децата имат по-добра комуникация с хората, които качват клиповете си в YouTube, повече отколкото с много други хора. Така че, когато разглеждам моята професионална сфера, разглеждам този опит с комуникацията и казвам, нека да направим това на европейско ниво. И за това създадохме тази идея за цели и задачи за Европа. И мисля си, че една от тези цели и задачи трябва да бъдат океаните. И не може тук сам да кажем, а нека да наливаме пари в този проблем. Не, ние трябва да направим нещо, което е конкретно за хората. Трябва да обвържем дейността с конкретни показатели, с конкретни числа. И както каза колегата ми Кармено, трябва да мислим също така как да общуваме с хората, как да общуваме с вас, с вашето поколение. Имаме нужда от вашата помощ, за да променим нашия начин за общуване. И наистина предстоят ни много важни времена, предстоят европейски избори. И ние виждаме, че светът се е променил толкова много, когато започнах работа тук през 2014 година, светът беше много по-различен. Нямахме фалшиви новини, нямаше хора, които казваха, че експертите нямат никакво значение. Нещата бяха много по-различни през 2014, отколкото сега. Това, което ще сметнат политиците за приоритет в политиката, зависи от вас. Зависи от това какво вие ще кажете на политиците, какво е важно за вас, младите хора. Това е, което виждам всеки петък от прозорците на моя кабинет. Важно е да казвате на политиците, че трябва нещо да направят. Трябва да кажете какво точно да правят, какви са технологии, кога и кой трябва всичко да прави. Защото в крайна сметка, скъпи приятели, ние зависим от океаните много повече, отколкото мислим. Една мъдра жена беше казала на времето, че ние хората сме морски създания. Тя каза, ние не можем да живеем без океаните. И това е, което искам да ви кажа. Това е моето послание. Ние съществуваме, ние сме тук, ние слушаме това, което вие имате да ни кажете, за да направим повече неща, да направим полезни неща, които вече направихме по време на този мандат и искам да благодаря на Кармено Вела, който оглавяваше цял тази дейност. Искам да благодаря на колегите от Европейския парламент, основно на госпожа Мейснер. И разбира се, трябва да имаме добра комуникация, добро общуване. Много ви благодаря за времето, което отделихте. Thank you very much. Много благодаря, господин комисар. Можем да усетим колко, с колко страст вие защитавате океаните. Още няколко думи за равнопоставеността на половете. Искам да спомена още веднъж госпожа Марчела. Тя е архитект гмурка и е забелязала, че има изключително много отпадъци в водата и е решила да се бори с това замърсяване. Нейната идея е, че микрочастиците са леки и плуват свободно във водата, но тези частици могат да бъдат и потопени ако се спрат теченията с специални прегради, които филтрират микрочастиците. Тази идея е обещаваща, ако има повече хора като Марчела Ханш и нейните приятели, ще бъде добре за бъдещето на океаните. Разбира се, комисията и парламента са важни, но обществото е също много важно. Сега давам думата на Женвиев Понс. Тя е първият представител на обществеността. Тя е директор на института Жак Делор в Брюксел. Много благодаря. Гезина, благодаря на Кармено за поканата да участвам в това събитие. Много се радвам, че младеща е толкова добре представена тук. За мен е голяма привилегия да говоря на тази конференция. Аз мятам, че сме тук тъкмо на време, само дни след като милион и половина млади хора излязоха по улиците на планетата, за да искат действие а, за околната среда. Действително трябва да действаме. Има достатъчно ангажименти, декларации, и споразумения за десетилетия работа наред. Океанът е здравето на нашата планета и неговия климат. Той е източник на живота на тази планета. Всеки втори дъх се дължи на океаните. Милиарди хора зависят от а, океана в своето ежедневие. Така че неговото опазване е а, жизнено важно. Ако океанът отговаря за здравето на планетата, то Антарктическият океан е сърцето. Мощното течение около полюсите се завихря около Антарктика и помпа богати на хранителни вещества води в Световния океан морското биоразнообразие ни осигурява храна, кислород и ни вдъхновява. Откакто се помня, аз съм свързана с океана. Прекарах детството си на крайбрежието на Тунис. Моите най-ранни спомени са свързани с времето прекарани на морския бряг. От тогава съм гмуркала на много места по света. От една страна възхитена от разнообразието на морския свят, в същото време дълбоко загрижена за разграждането на морската среда. В моята държава, където костенурки умират, защото погъщат пластмаса, а също така и от умирането на кораловите рифове, където биоразнообразието стремително намалява. Докато оглавявах Европейския офис на ВВФ, аз взех решение да засилим действията си в защита на океаните. И когато наскоро ме поканиха да участвам в група от е, инфлуенсъри на високо ниво в защита на Арктическия океан, аз не се колебах. Нашата група се казва Антарктика 2020 година. Ние сме група от 8 е, души от цял свят и целта ни е да защитим Антарктическия океан. Антарктическият океан е изключително богат на биоразнообразие. Тюлени, пингвини, китове се хранят и живеят в тези води. Хиляди учени изучават тази среда. През 1959 година на вълната на студената война Имаше държави, които решиха, че ще защитават Антарктика, което означава, че опазването на околната среда преминава и преодолява всички политики. И това решиха да направят и се ангажираха да направят 25 члена на Комисията за опазване на живите ресурси на Антарктика. Това може да се направи най-добре чрез изграждането на защитени зони в Антарктика. По начина по който призовават младите хора това да се направи. Ние искаме да се направят такива защитени зони в източна Антарктида и в Уедълско море. Предложението за защитена зона в източна Антарктика е за зона от над 1 милион квадратни километра. То беше направено като предложение в 2011 година от Франция но ние трябва да се забързаме в нашите действия. Не е лесно да се защити Антарктическия океан. Не защото ни липсва технологии или средства, а защото геополитиката трябва да отстъпи на а, заден план. През 2015 година Барак Обама показа, че защитата на Антарктическия океан е трудна, но можем да се справим. Той говори със своя колега Кси Джинпинг и спечели Китай като поддържник за създаването на защитена зона в морето на Рос в Антарктическия океан. На следващата година с подкрепата на Русия беше постигнат консенсус за създаването на най-голямата защитена зона в моретата до сега. Кармен Овела, Федерика Могерини и Доналд Туск се ангажираха в защитата на Антарктическия океан. А, сега очакваме посещение на Кси Джинпинг в е, Европа. Той ще бъде в, в Монако, след това в Париж, може би ще дойде и в Брюксел. И моето послание днес от името на групата Антарктика 2020 година. Посланието на младите хора днес, които стъчкуват е действайте в защита на климата и а, за опазване на биоразнообразието. И за това нека да защитим Антарктическия океан. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, Жанвиев. Мисля, че всички трябва да положим най-добри усилия за тази защита. И така, скъпи приятели, в програмата пише, че трябва да а, говори Даниела Фернандес, но тя има проблеми с визата. А, днес а, Ниле Ван Хойген а, ще а, говори а, вместо него. Той е а, делегат за ОНЕ и ще говори от името на а, Фламандския младежки съвет. Също така ще чуем изказване и от Себастиен от Франкофонския младежки съвет. Не е ли? Кратко. Уважаеми дами и господа, благодаря ви. Ние представляваме Белгийски младежки съюз. Говорим за тема, която е от ключово значение – и засяга нашето бъдеще. Миналата седмица повече от милион млади хора излязоха по улиците в целия свят, за да поискат действие по климата. Тук става дума не само за децата от новото поколение, но и за нас, за нашето бъдеще, за нашето здраве, което е неизменно свързано с околната среда. Глобалното затопляне, състоянието на климата е застрашено. Морската флора и фауна умира, застрашено от нашите практики. До края на века ще има повишение с 5 градуса на температурата, ако не спрем тези практики. Трябва да се направи нещо, за да съхрани нашата цивилизация. До 2100 година повече от половината океани ще имат по-различен цвят от този, който е днес. Представете ли си нашата синя планета няма да, бож... да бъде... няма да може да се разпознае по нейния цвят? Морското дъно се влушава, а, губим и коралите. Последният доклад на Международния панел казва, че повишението от 1,5 градуса ще доведе до загуба на 90% от кораловите рифове. В същото време морските субсидии в държавите ОИСР имат огромно значение. Европейския съюз трябва да поеме отговорност за загубите и достъпа до вода, както и забраната на глифозата. Стигам до въпроса, може ли да останем бездействени? Предприемат се инициативи, но ние не можем, това няма да ни предпази от катастрофата, която, е, която предстои. Необходима е дълбока промяна на практика – за да се разгърне потенциала на морските дейности. Трябва да се въздържаме от дейности, които са пагубни за околната среда и желаем всички вие да се ангажирате. Океаните са новото Елдорадо. Те са източник на енергия, минерали и туризъм. Но в същото време споделяме и обкръжаваща среда и за други живи същества. Защитата на екосистемите е силно средство, което може да ни помогне в борбата за опазване на околната среда, хората и стопанската дейност. Така че, моля ви, погледнете сериозно на това. Приканваме ви да въведете нови правила – и нова стратегия за борба с пластмасите в защита на морските зони. but this and global глобалното управление на океаните няма да е достатъчно. Борбата с изменението в климата има отношение към борбата с бедността и неравенствата. Бихме желаяли да се предприемат структурни действия, да се преоформи живота според физическата реалност на хората, истинските потребности на хората. Нещата не се свеждат само до изчистване на океаните. Трябва да спрем тяхното запълване с отпадъци. Знаем каква е диагнозата и знаем какво е решението, но като че ли загърбваме истината, има мерки, за които бихме искали да ви напомним. Трябва да говорим за пари. Крайно време е да поговорим и за данък околна среда и бюджетна справедливост думите не са достатъчни. Бюджетните приходи трябва да се увеличат чрез въвеждане на въглероден данък. Следващата Европейска комисия трябва да затегне борбата с неплащането на данъците и фискалния дъмпинг. Трябва да се отчетат и социалните неравенства при тези инициативи. Европейския съюз и всички негови държави членки – трябва да възприемат нов поглед към публичните финанси, които трябва да са обвързани с устойчивото развитие, да се инвестира там, където има значение, а не просто да се раздават субсидии и да се разходват публични средства. Имаме нужда от ново разбиране за търговията, която да подкрепя околната среда. Трябва да отместим акцента а, далеч от а, растеж, който се основава само на потребление. Слепият растеж на БВП не е достатъчен измерител на богатството. Необходими са нови правила и организации, които отчитат безпокойството за околната среда. Знаем, че Европейския съюз е предприел малки крачки, като например предложението да се увеличат разходите за инвестиции в климата с 25%. Но определено това няма да е достатъчно. Ако не се увеличи усилието за смекчаване на ефекта от климата, ще се застраши климатичния преход. Вече няколко седмици младите хора по света се явяват, че имаме нужда от смяна на системата. Освен тези тези призиви имаме нужда и от постигане на равнопоставеност на всички нива. Научните проучвания и техническите решения и критичната маса вече са достигнати. Следващата стъпка предполага политически кураж. Сега е най-подходящия момент това да се предприеме. Обществото е готово за подкрепа и нашето послание вече се излъчва. Имате възможност да изберете на коя страна в историята ще бъдете. Подаваме ръка за да осигурим подкрепа на нашето поколение и следващото поколение. Бъдете част от тази промяна. Благодаря. Well, Neil and Sebastian, I think everybody listened very carefully to what you said and was, it was... Мисля си, че всички много внимателно ви слушаха и наистина се вслушахме в това, което казвате. Да, разбира се, много е трудно човек да провежда политика, така че да обвързана с реалността, но ние правим всичко и така приключваме с тържественото кливане. Ще имаме групова снимка, така че ние, които а, сме в президиума, ще отидем в дъното на залата, всички ще станат и ще бъде направена снимка. Има някои промени в състава на първата тематична дискусия. Очаквахме председателство ще бъде господин Ален Кадек, но неговия полет от Париж се забавя, затова Габриел Мато от Испания ще бъде председател. Така че ще помоля водещите на първата тематична дискусия, е в президиума и така ние слизаме долу, надолу, ние се обръщаме за гръб към вас, вие всички ставате и ще има човек, който ще направи прекрасна снимка.